Good morning, everyone. Good morning. Добро утро на всички. Добро утро, уважаеми госпожи и господа. Колеги, ще ви помоля да заемете местата си. Бих искал да дам началото на нашето заседание тази сутрин. Добре дошли на всички. Преминаваме незабавно към четвърта точка от дневния ред – електронно гласуване по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, всички части. Преди обаче да преминем към гласуването, ще дам думата на Михай Гала, който е докладчик. Колеги, колеги. Благодаря, уважаеми колеги. Ще се изказвам на немски, така че ще ви помоля да си сложите слушалките. Днес по изключение ми се говори на немски. Искам да благодаря на всички ви за доброто сътрудничество, в резултат на което успяхме да разработим 10 компромисни предложения. Очаквам с нетърпение и бъдещето ни също толкова добро сътрудничество. Искам само да се спра на нещо. Сред нас са много нови колеги, които а, имат своите убеждения и разбира се, подхождат с най-добри намерения. Искам обаче да се върна към две предложени изменения, кои, за които ще препоръчам да бъдат отхвърлени. Говорим за изменение 51 и 56. Тук говорим за законовата възможност за правене на аборт и също така насилието, основано на принципа пол. Нямам нищо против да се борим, а, с, особено с втората тема, на ниво Европейски съюз, но искам да кажа, че формулировката е много обща. А именно, е, жените по целия свят да имат достъп до. Трудно е за която идея администрация да изпълнява политики и да разходва бюджета си възоснова на подобна формулировка. Ако имаме конкретизирана целенасочена програма, това би било много трудно. Тук изобщо дори не говорим за това дали искаме повече средства, по-малко средства или същото количество средства, с което разполагаме и в момента. Това, което искам да кажа е, че бихме могли да а, така заложим такъв текст в а, доклад, а, в становище по програма, но няма как да го направим в рамките на бюджет, на, на становището по бюджета на нашата комисия по външни работи. Наистина бих искал да избегнем ситуация, в която а, правим едни безкрайни списъци с желания. Това може да се приеме като подход и от други комисии, например в Либе, в Тран, могат да подходят по същия начин. Това не би било добра идея напременно. Наистина ви моля за разбиране. Ние вече работим по тази политика в много държави. Все пак считам, че подобни общи формулировки нямат никакво полезно действие по отношение на общия бюджет. Няма как да знаем дали трябва допълнително да се отпуснат средства за една или друга сфера. Така че ще ви помоля за разбиране и ще ви помоля да отхвърлите така предложените изменения. Би било по-добре, ако не се налага да отхвърляме измененията. Наистина бих предпочел колегите, които са направили предложения за изменения 51 и 56, да ги оттеглят. Би било хубаво да разработим едно общо становище по отношение на бюджета. Искам да избегнем съставянето на безкрайно дълги списъци. Просто не е тук мястото за това. В началото на новия мандат считам, че имаме а, така нужда да се справим с всички тези въпроси. Да, безспорно не можем да вложим всичко в а, нашия доклад. Благодаря, благодаря на господин Гала. Има ли други коментари? Госпожа Нойман, аз също ще се изкажа на немски. Изненадвам се от чутото. В другите комисии също работят по тази тема. Те също са предприели своя подход – когато говорим за правата на половете и правата на хората от общността ЛГБТИ, смятам, че това е неразривна част от външната политика и определено смятам, че е част от темата за бюджета. Защото по тази тема решаваме какво ще правим от тук нататък, така че можем да, да можем да напреднем. Когато говорим за приложимостта на тези теми в бюджета, смятам, че хоризонталният подход а, към а, него е много важен. Господин Батиков, да, аз искам да се а, така да дам своето съгласие с казаното. Имам въпрос към господин Гала. В рамките на нашата институция, когато кажем не, не означава ли понякога това, че всъщност сме съгласни с нещо? Господин Гала, ако имаме програма, която касае конкретна държава или ако сме разработили конкретна тематична сфера, в рамките на която говорим за дадената тема. Да, съгласен съм, но отново искам да се върна, че става въпрос за хипотеза, при която говорим за конкретна държава, за конкретна сфера. Тук говорим за общо становище на нашата комисия по темите, свързани с външната политика. Така че, що се касае до мен, не смятам, че трябва да включваме подобни теми в този доклад не нашата комисия би следвало да работи по тази тема. Да, ние вече работим по тези политики, за които вие говорите, но в тяхната конкретика, в конкретни държави има определени бюджетни функции и бюджетни редове, които касаят тези теми. Но такъв общ подход не мисля, че би помогнал много и смятам, че трябва да се опитаме да избегнем това да се окажем с определена репутация в, опред... в резултат на а, подобен подход. Председателят, не искам да продължаваме тази дискусия. Давам думата на госпожа а, фон Визен, госпожа а, Чиваче... След това господин Чивачевич, заповядайте. Съвсем накратко, госпожа Нойман а, каза това, което аз исках да кажа. Наистина съм съгласна с нея. Аз също смятам, че има място за тази дискусия тук и искам да ви приканя да гласувате за изменение 51. Благодаря. Господин Шимушевич, имам въпрос. Категорично не съм съгласен с господин Галер. Бих искал да го помоля да повтори номерата на измененията. 51 и 56 за тях говорих. Добре. Господин Гала се обърна към колегите, които са внесли изменения 51 и 56 и ги прикани да оттеглят измененията си. Очевидно те не са съгласни, няма да го направят. А другите, а, Пай Фалтман Сикол, имате ли какво да кажете? Не, добре. Михай Гала каза каквото имаше да казва по темата. Преминаваме към гласуването. Започваме с компромис първи. Който е за, моля да гласува. Против.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 Електронно гласуване. Изменение 31 на господин Лаготински. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 на 24. Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим гласуването по 32 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Ясен резултат. 33 за, против, въздържали се. Отново ще извършим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 10. Моля, който е за да гласува. Против. Въздържали се. Отново ще гласуваме електронно по компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Председателя се поправя, приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменения 38 и 39 са идентични. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Ще проведим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. One missing. Close. Край на гласуването. Отхвърля се. Резултатът от гласуването не видяхме. 19 гласа за, 35 против. А защо не го видяхме? Добре, и грешки се случват. Преминаваме е, към 42 изменение на госпожа Фотига. Който е за, моля да гласува. No, oh, it was, oh, it fell. It, okay, sorry, sorry. sorry. Mr. Касалдо, 40 in favor. Извиняваме се. Изменение 40 на господин Касалдо, който е за да гласува, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване по 40-то изменение. И моля този път да видим резултатите на екрана. Closed. Край на гласуването. Преминаваме към изменение 41 за. Моля гласувайте. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим с електронно гласуване. Изменение 42. Моля гласувайте. Един колега още не е гласувал. Сега можем вече да Приключим гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 45, който е за да гласува. Против? Въздържали се? Приема се. 47 изменение за. Против? Въздържали се? Приема се. 48 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 49 за. Против? въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се. Да проверим с електронно гласуване по 51 изменение. Моля, гласувайте. Един все още не е гласувал. Край на гласуването. Приема се. That... Има нова традиция в новия законодателен мандат да аплодираме след гласуването. Определено съм отворен към промените, но това категорично е нов подход. Изменение 52 за. Моля гласувайте. Против. Въздържали се. И тук ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. No, Всички са гласували вече. Край на гласуването. Приема се. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 55-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се. Ще направим електронно гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 въздържали се. Добре. Преминаваме към електронно гласуване по становището с неговите изменения. Моля, гласувайте. Още един колега остава да гласува. Колега, имате последна възможност да гласувате. Край на гласуването. 42 на 12 приема се. Един въздържал се. Поздравления за докладчика. С което приключваме електронното гласуване. Fine. So we come to the end of the electronic vote. С това наистина приключваме електронното гласуване. Колегите от Австралия пристигнаха ли? Колегите от Австралия би трябвало да са тук до 2 минути. Ще ви помоля да останете по местата си. Заседанието продължава след 5 минути. Is anyone from the AFET secretariat still present? Някой от секретарията на АФЕТ в залата ли е? Имаме ли новини за колегите от Австралия? Явно по австралийски 5 минути се тълкуват по различен начин. Те явно са в а, друга часова зона. Явно са в а, кабинета на заместник-председателя. Може би да отидем с полиция да ги изведем оттам, не знам. Как е възможно да се налага да продължаваме да ги чакаме повече от 5 минути? Our guests are already in the building, that's why. Предполагам, че вече поне са в сградата. Поне така разбирам, за това се изненадвам. Probably hidden somewhere. Скъпи колеги, започваме малко да изоставаме с времето, затова нека да продължим с заседанието. От днес сутринта нашите гости са вече тук. Добре дошли. До мен са е, почитаемия Кевин Андрюс, доен на Австралийската камера на представителите. Много ни е интересно да чуем какво точно е, включва титлата до ЕН. Госпожа е, Джоан Райан, е, организатор, парламентарен организатор на опозицията. Е, почитамия Дамиан Драм, член на Комисията по външни въпроси, сенатор Джеймс Май Граф, е, заместник парламентарен организатор на правителствената партия и сенатор Полин Хансън. Много се радваме, че сте наши гости. Нас не ни гостуват толкова често колегията Австралия. Добре дошли в е, Брюксел. Европейския съюз и Австралия имат дълга традиция на дипломатически отношения от 1962 година. Имаме и е, посолство или делегация на Европейския съюз, е, която бе открита там през 1981 година. Ние споделяме една визия за света е, по ред е, въпроси и политики във външната област, е, човешки права, промяната, климатичните промени, иновации, борбата срещу тероризма и необходимостта световния ред да се базира на правила. Работиме и по сключването, работихме по сключването на рамково споразумение през 2017 година. Ние го подкрепихме. Сега слагаме малко повече акцент естествено на търговия и в момента такът преговори за изчерпателно споразумение за свободна търговия с нашите австралийски партньори. Ние също се сблъскваме с общи предизвикателства, като например Брексит, проблемите с търговията между Штатите и Китай. Ние трябва да си сътрудничим, за да има една стабилна платформа, за да споделяме своите интереси. Сега давам думата на нашите колеги от Австралийския парламент, за да чуем техните становища. Почитаемия Кевин Андрюс има думата сега и нека да ни обясни какво означава доен е или английската дума father на парламента. Благодаря, господин председател, за топлите думи. Преди да стигна до пояснение какво означава доен на парламента, мога да кажа, че за нас е изключително приятно да сме тук в Европейския парламент. Може да се каже, че това е четвърто официално заседание на представители на двата парламента. Е, ние вече 40 години е, споделяме своите мнения и сега работим по споразумението за свободна търговия. Така наречения баща, фадър английски или на парламента или доаен е просто най- депутата, който е бил най-дълго депутат в парламента. Аз силно се надявам, че в един момент сега ме наричат баща на парламента, няма да ме кръстат дядо на парламента. Но това е така уважителна ленпост. В момента се е, сблъскваме действително с сложни проблеми. Нашите взаимоотношения с Европа са много силни и ние искаме да, това да продължи. Въпреки, че взаимоотношенията между Европа и Обединеното кралство ще приключат, ние нямаме отношение към това. По отношение на търговията, Европа и без Обединеното кралство ще остане най-големия ни търговски партньор. А пък е, Великобритания ще отпедне от там. Независимо от е, историческите така от исторически развилите ни се е, връзки а, с Обединеното кралство. Факт е, че Австралия има връзки с Европа, не а, различни от връзките с Обединеното кралство, защото мнозина засили, заселили се в нашата страна и идват от всякъде. И аз лично имам предшественици от Италия и е, Нидерландия е, и от Гърция. Имаме много тесни връзки с много части на Европа и ще продължим да ги поддържаме. Ние сме и много практични в това отношение, независимо каква е историята. Ние, ние няма да поглеждаме към бъдещето си само с сентиментални чувства. Ще изграждаме взаимоотношения на базата на е, нашите интереси, е, особено свързано и с рамката за сигурност. Ние купуваме военно оборудване и не става дума само за танкове, кораби и самолети, но и много други, с цел да решаваме е, бъдещите си проблеми, свързани с отбраната. В взаимоотношения сме с Европа в това отношение и от наш интерес е да продължаваме с тези взаимоотношения в е, полза и на Европа, и на Австралия. Ние вярваме в свободната търговия, вярваме в това, че световния ред в економиката или стратегическите въпроси трябва да се основава на правила. И е, като държава вярваме в е, регулаторна, една силна регулаторна рамка. Ние сме част от модерния свят, в който и Австралия, и Европа имат своята роля. Затова благодаря за сърдечното посрещане. За нас е удоволствие да бъдем в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря за уводните думи на господин Кевин Андрюс. Нека сега да се обърна към другите австралийски колеги. Напълно добре дошли сте. Добре, вашия доен се изказа. Не знаех, че съм толкова властен, но ето. Ето сега имате възможност да задавате въпроси към нашите гости от другата част на света. Нека да започнем с колегата Шикерска. Разбира се, ние сме ангажирани с това да постигнем споразумение за свободна търговия. С оглед на Брекзит там се говори, че ще има отлично споразумение търговско с Австралия. Как виждате вие е, това ще има ли увеличение на търговията с Обединеното кралство, така че да компенсира загубите от е, излизането от Европейския съюз? Колегата Хавиер Нарт. Първият ми е, въпрос вече бе зададен. Втори въпрос. Китай – Да, сигурно ще трябва да сложите слушалките си. Е, Китай е, е континентална сила, граничи с, с е, острови, свързани с Япония и Тайван. Шри-Ланка, Пакистан са в този регион – и експанзията към Тихия океан от тяхна страна ви засяга директно. А, островите, които са между Китай и Австралия, а, дава ли някаква отпора към тази експанзия? Вашата е, стратегия по отношение на сигурността, вероятно, е, се влияе от подобни предизвикателства. Е, как така виждате китайската растяща военна мощ в, Тих, в Тихия океан? Колегата Берг. Благодаря на делегацията на Австралийския парламент за посещението. Австралия е сериозен наш партньор не само в търговските, но и в политическите ни отношения. Какви са вашите приоритети в момента в борбата с тероризма? Особено международния тероризъм и исли... ислямизма. Какви са основните моменти? Господин Бютикофер. Благодаря. Добре дошли на нашите австралийски гости. Един въпрос първо за е, възможността за взаимовръзка. Имаше се, много голяма конференция, е, организирана от е, Комисията за връзки Европа. Е, Азия. Вие е, интересувате ли се от подобна е, тематика, възможностите за връзки е, Европа-Азия, включително цифрови такива? После. Заключенията за сътрудничеството между Европейския съюз и е, азиатски страни е, по отношение на сигурността. До как каква степен а, отчитате тези заключения и в такъв, във вашата страна и в такъв контекст как бихте описали бъдещето на политиката за сътрудничество в отбраната? В вашата страна а, има доста сериозен диалог за ролята на Китай. Можете ли да коментирате нещо повече? А, пропуснах групата на ЕКР. Заповядайте. Господин Терч, добър ден на делегацията на Австралия. Искам да поставя въпроса за политиката за иммиграция. Вие сте страна на иммигранти. Има криза в това отношение в последните години. Индонезия, например, е една от страните, къде, която се е справила с а, а, източниците на незаконна миграция към вашата страна. Заповядайте да отговорите на първия кръг от въпроси. Благодаря. Първият въпрос за взаимоотношенията между Австралия и Обединеното кралство и Европа. Би било справедливо да се каже, че Австралия е, се стреми да има търговия на базата на правила с всяка друга страна, която поддържа подобен подход. Не се поставя е, въпрос е, трябва ли да има Брексит или не. Не се поставя въпрос да избираме между Европейския съюз или Обединеното кралство. И, както казах, по отношение на общия обем търговия, Европейския съюз във всички случаи ще е, представлява много по- голям партньор, отколкото Обединеното кралство и сантименталност в нашите отношения с Обединеното кралство няма да има кой знае каква голяма роля. Надяваме се, че е, търговските взаимоотношения между нашите две страни ще се е, подобрят, но е, при всяко споразумение за свободна търговия се поставят определени е, аспекти, включително за земеделски стоки или пък автомобилната индустрия или държавни поръчки. Във всички случаи ние ще търсиме възможности за споразумения с Европейския съюз, защото ако можем да го направим бързо, е най-удачният за нас подход да се извършва търговия на базата на правила. Разбираме много добре какви са и предизвикателствата в момента. Няколко въпроса имаше за Китай. За нас е, Китай е и много голяма е, възможност, която се е, реализира и голямо предизвикателство. И като се има предвид огромния ръст на китайската економика, независимо, че тя леко се забавя, все пак това е една огромна страна, която расте бързо, модернизира се и ще бъде все по-голям участник в международните процеси и търговия. Но също така не трябва да забравяме, освен Китай, модернизирането на други страни в Азия. Индия, например, не трябва да се забравя. Много голяма страна, която също осъществява сериозен економически растеж. Така че е, за нас е важно да продължим е, да осъществяваме търговия на базата на правила, така както го правим с Европа, защото е, по този начин това е в интерес на всички. Разбира се, има предизвикателства по отношение на инвестиции, примерно от страна на Китай, възможности за вертикално интегриране на индустрията, включително земеделието. Има предизвикателства по отношение на технологиите, дори 5G ние малко затегнахме правилата за външни инвестиции, за да сме сигурни, че свободната търговия, която развиваме, е действително свободна. Тоест, е, нашия подход е да се възползваме от економическите възможности, но и да бъдем реалисти пред предизвикателствата, да бъдем реалисти и към стратегическите аспекти на подобни е, сътрудничество. Всички нации и страни от е, Тихия океан имат сходно становище към Китай, т.е. Е, те представляват и възможност, и предизвикателства. И ние развиваме нашето сътрудничество с нациите от този регион. Това бе коментирано в един от въпросите. Днес Нашата цел е те да бъдат достатъчно свободни в своите и економически и стратегически действия. А що се отнася до сигурността, Специално в е, Юго-Источна Азия е, е, ни безпокои връщането на чуждестранни бойци. При нас също имаше атак, терористични атаки, както този, в този район, регион, както и в Европа. Опитваме се да поддържаме взаимоотношения с правителствата на тези страни не само с, връзка с борбата с тероризма, но и с въпроса с иммиграцията. Тоест да търсим един организиран процес на иммиграция, който се базира на добри отношения с страни като Малайзия или Индонезия, за да можем да решаваме заедно проблемите. Що се отнася отново до иммиграцията, ние сме нация от иммигранти. Една трета от австралийците говорят език различен от английския в домовете си всяка сутрин, всяка вечер. Така че ние сме емигрантска нация и разчитаме на тази емиграция и сега, и в миналото, както и в бъдеще. Смятаме, че иммиграционната политика трябва да бъде обаче добре структурирана. Нужно е да бъде прозрачна, разбираема, и в зависимост от годината приемаме от 1600 до 200 хиляди постоянни мигранти в страната. Имаме също и много временни мигранти във всеки един момент, така че над 2 милиона временни мигранти има в страната всяка една година. Това са международни студенти, туристи, подсетители, много новозеландци идват при нас, тъй като Имаме политика на отворени врати с тази страна от край време. Има и други лица, като например лица с образователен ценз. Имаме специална временна програма за хора с специфично образование. Те идват за няколко години и евентуално от това може да се премине към статут постоянен жител или австралийско гражданство. Миграцията е важна за нашата економика. Има предизвикателства, свързани с трупване, с цени на жилищата, инфраструктурни проблеми. Тоест, трябва да се опитаме да постигнем равностойно положение между възможностите за австралийците при привличането на чужденци. Това е предизвикателство и при нас, и в много държави по света. Може би съм пропуснал, а свързаността. Има споразумение между Европейския съюз и Япония, съвсем наскоро, доколкото разбирам, вие тук в Брюксел постигнахте съгласие по него. Такът преговори с Европейската комисия, за да намерим е, съвместни програми между нас и Европейския съюз по темата свързаност. Все още текат преговори, предполагам, че ще продължат и в бъдеще, за да се постигне положителен резултат. Благодаря. Thank you, Кевин Андрюс. Аз благодаря, Кевин Андрюс. Започваме с Михаил Галер, следващия кръг от въпроси. Благодаря, председателю. Добре дошли и от мен. Вече бе споменато китайското влияние в региона. Ще задам въпрос, свързан с институционалните връзки по договора от Кутано, който приключва – Имаме връзка с а, Тихоокеанския басейн. Имаме Междупарламентарна асамблея, където работим активно с този регион. Имайки предвид дейността на Китай и техните искания, не смятате ли, че ще има възможност нашето сътрудничество да се качи на по-високо ниво с тези острови от Тихоокеанския басейн? като например някакво взаимодопълване. Не подхождам наивно към темата. Знам, че това са вашите съседи, не са нашите, т.е. вие сте тези, които имат ясна ежедневна политика, която се преследва в този район. Но се питам, тъй като имаме ограничени финансови ресурси, дали не можем като Европейски съюз продължавайки тази политика към Тихоокеанския басейн, да действаме по-координирано с вас, за да може да имаме взаимодопълващи се действия, тъй като имаме много съвпадения по общите ни политики. За това би било добре да окажем по-голямо въздействие, за да а, противодействаме на негативни тенденции от страна на Китай. Не визирам всички действия на Китай, но, например, Китай твърди, че доминира по-голяма зона, отколкото и се полага, и това е предизвикателство повече за вас, отколкото за нас, но е по-добре да работим оптимизирано в тази посока и то в ежедневието, а не когато случайно говорим за това тук. Благодаря, Михел. Госпожа Розо Розие, заповядайте. Тя е за председател на нашата комисия по отбрана. Благодаря председателю. Извинете, госпожа Лоазуе. Добре дошли на нашите гости от Австралия. Има доста въпроси. Имаше въпроси по отношенията с Китай. Бих искала да чуя какво мислите за китайската инициатива, което наричаме пътя на Коприната. И какво е въздействието на тази инициатива върху партньорите ни в Азия. Не трябва ли да има по-тесни връзки между Австралия и ЕС, за да може австралийското, извинете, азиатското партньорство да не бъде доминирано от един такъв доминиращ диалог с Китай. След това, за космоса. Днес имаме нови граници. Космосът. Там всяка държава има своя програма, но започват и търговски измерения, както и военни такива. Австралия има тесни връзки с НАСА, както и с Европейската космическа агенция за наблюдаване на космоса. Смятате ли, че сте готови да отидете по-нататък в сътрудничеството си с ЕС по тази нова граница, космосът. Благодаря. Следващият оратор. Грация, президенте. Е- Благодаря, господин председател. Добре дошла на австралийската делегация. С удоволствие говоря на италиански с вас, тъй като има много австралийци, които са италианци по происход. Искам да ви го припомня като австралийския модел – за миграция. Според мен това е най-добрият модел на света, който дава възможност от една страна за контрол и структурирано развитие на всички миграционни политики. Историята ни припомня нашата обща история за отбрана, както и Атлантически съюз, от която всички сме част както и сигурността като голямо предизвикателство. Колегите преди мен говориха за това и особено председателя на комисията по отбрана днес. Там може да се подноват нашите връзки. Имам предвид Европейски съюз, Австралия, както и Тихоокеанския район. Все още ни, и все повече ни безпокои този регион. Затова въпросът ми е следният. Знаете, че последните дни Китай направи един парад, показа изключителен военен парад. И това предизвиква големи безпокойства. Това безпокои ли вас, както безпокои нас? Както и гражданите, правителствата в целия район, безпокоят ли се от това натрупване и развитие на отбранителната техника? Възнамерявате ли допълнително да развиете темата за сигурността и отбраната в Атлантическия ни съюз и по-голямо участие в стратегическата линия на отбрана и защита на Европейския съюз? Благодаря. Последните двама записали се и след това приключваме с господин Бениен и господин Мариани. Бениен. Yes. Um, I'm speaking not just to the... Говоря не само като евродепутат, говоря като фермер от Европа. Що се отнася до търговските споразумения, зная, че сред колегите фермери има голямо безпокойство, че може да се подбият цените, а така или иначе е много сложна средата на за търговия с земеделски стоки. Така или иначе има голямо безпокойство и много страхове. Сега те се съсредоточават. Сега, от една страна, спитахме ви вече за Брексит, но говоря основно за Обединеното кралство, където в рамките на правителството се правят предложения, които са притеснителни. Говори се за нулеви тарифи след Брексит т.е. тарифите за влизащите стоки за целия свят. Група депутати говори за това в британския парламент, които всъщност искат е, да попречат на работата на Световната търговска организация и поддържат Тръмп и неговата програма за развитие. Има и контрааргументи срещу това, Австралия и Нова Зеландия се разглеждат заедно и се разглежда потенциал на тези две страни да залеят нашите страни. Едва ли е толкова голям този потенциал, защото от една страна вие сте се сърточили върху азиатския пазар, така или иначе, и капацитета за производство е много по-малък, отколкото този в Европа. Но се питам от ваша гледна точка до каква степен Такова едно търговско споразумение би попречило на нашата промишленост, вземайки предвид всичко, което казах. Вторият въпрос беше за Китай, но вече мисля, че всички ви питаха за Китай. Безпокоини Китай в два геополитически аспекта. От една страна положението в Южно-Китайско море – там те като че ли твърдят, че части от морето е тяхно. Смятате ли, че това е проблем за вас или е прекалено далече, за да ви притесни? И как гледате изобщо на този въпрос за Южно-Китайско море? След това Натали Лазо спомена тази инициатива а, за единия път, т.е. използва се економическия мускул на тази страна, особено развиващите се страни в района дължат е, големи суми на Китай. Един вид, те сега могат да използват тези задължения, за да постигнат политическите си цели. Така можем да видим дали не можем някакъв по-стратегически подход да намерим. Благодаря, господин Мариани. Благодаря, господин председателю. Споразумението всъщност е за едно партньорство, засилено партньорство и една рамка за насърчаване на сътрудничеството по най-различни видове въпроси. И аз имам два елемента, които ще засегна с конкретен пример. Споразумението се казва, че класифицираната информация ще се обменя в рамките на борбата срещу тероризма. Става дума за службите във всяка една страна, обаче, които работят с това. Няма все още антитерористична служба на Европейския съюз. Следователно, такова едно споразумение, според мен, господин председател, ще отнеме от суверенитета на всяка една от държавите. Искам да попитам как ще работи по този конкретен въпрос за обмен на информация ще работите. След това бе подчертано от колегата от Италия, ние в нашата група много се възхищаваме на вашата политика за миграция и смятаме, че трябва да се следва този пример. Искам да разбера дали е предвидено сътрудничество и обмен на информация в тази сфера с агенцията Frontex, защото Европейският съюз има компетентност в тази област. И в заключение искам нещо по-лично да кажа. Аз съм бив член на Френския парламент, избран от французите, които живеят извън Франция. На 30 пъти съм бил във вашата страна. Френските граждани, които живеят там, не бива да бъдат забравени. Thank you. So, final round. Floor is yours. Заповядайте. Благодаря, председателю. Ще се опитам да отговоря на множеството въпроси заедно. Много от въпросите включваха Китай. Не искам да повтарям това, което казах по-рано, но смятам, че е важно за всяка една нация по света, която иска да поддържа добри отношения с Китай, да внуши на същия този Китай, че не само техен интерес, в наш интерес, но в техен интерес да се постигне система, която почива върху правила и се използва в световен мащаб. Това повтаряме постоянно пред Китай, но разбира се, ще се радваме, ако Европа продължи да го прави, да настоява пред Китай за това. Може да има известни опити да се изпробват и други подходи, но е важно и Европа ясно да заявява, че това е пътят напред. Историята показва, че когато няма правила и общ ред, е, могат е, да проистъкат много неблагоприятни обстоятелства и тези обстоятелства не са едностранни. Те засягат всички страни и Нашия аргумент пред Китай винаги е бил, е, че в, тях, е, в техен интерес и в наш интерес, в интерес на целия свят, да постигнем съгласие по един международен подход. Например, Южно-Китайско море, въпроси свързани и с економически интереси. Сега, най-общо, Китай не е просто въпрос, свързан с нашата добросъседска политика. Не, въп... политиката с Китай е свързана с политиката с, с целия свят. И ще бъде проблем бъдеще много повече, отколкото настоящето. Европа наистина е по-отделена, чисто географски от нас, но това, което се случва в отношенията с Китай, ще засегне всички ни по един или друг начин. Затова е важно да си сътрудничим и да се постигнат мирни решения, независимо дали те са свързани с острови или някакви структури, които са изградени в Южно-Китайско море. Голямата част от Световната търговия преминава през много тесни морски маршрути и това ще засегне економическия просперитет и на Европа, и на Австралия. Това е една... Китай е една отлична възможност, но е и голямо предизвикателство за нас и ние трябва много а, деликатно да работим по тази посока, като балансираме и двете, двете страни в интерес на всички по цял свят. Имаше и други въпроси, свързани с иммиграцията и подхода. Посредством посолството тук в Брюксел бихме могли да ви отговорим. И ще говорим за този подход. Всяка държава е уникална по себе си, сама по себе си. При нас нещата са по-различни, тъй като нашият континент е като остров, така че е много по-различен от Европа. Няма едно решение и едва ли ще можем а, и ние дори да подгледнем така късогледа и да кажем, че има едно решение. Не. Но процесът трябва да почива върху правила, дори за държава като Австралия, която много разчиташе в миналото и продължава бъдеще да разчита на миграцията. Ако няма систематичен, структуриран подход могат да дойдат много отрицателни последствия за нашата страна и за други страни. Що се отнася до земеделието и споразумение за свободна търговия? Аз съм син на фермер. Женен съм за дъщеря на фермер. Винаги са ми близко до сърцето фермерските проблеми. Това не означава, че не можем да стигнем до някакво съгласие, което да е от полза и за двете страни. Населението нараства на света, средната класа също. Търсенето на сълскостопански продукти ще нараства, няма да се свива. Ами искаме да постигнем резултат, който да е от полза за фермерите и в Европа, и в Австралия. Търсим един справедлив процес, който да е от полза за нас, разбира се, но трябва да бъде от полза и за Европа. И това е духът, в който е, ние влизаме винаги в преговори за такива споразумения. Селскостопанските продукти често са въпрос на спорове и в Европа, и в други, но мисля, че едно споразумение за свободна търговия не включва само замеделието, тъй като света на услугите също се променя и ще има отлични възможности и за двете страни, що се отнася до едно такова ССТ. Имаше въпрос за европейските, европейската интереси в юго-источния Тихоокеански пояс. Винаги ще се радваме на сътрудничество за да имаме по-добре по-добро присъствие и особено островите в южната част на Тихия океан. Инвестициите от Китай могат да се превърнат в капан за тези острови. Е важно това да не се случи. Трябва да изиграем своята роля защото знаем много добре, че когато нацията е малка, тя може много да се впечатли от това да й се построи път или болница, без да си дава сметка. След това инициативата Един пояс, един път или новия път на Куприната, винаги трябва да се прави разграничение между рекламната риторика и крайна сметка резултатите, които ще дойдат след една такава инициатива. Има много рекламна риторика тук, но не мисля, че на този етап резултатите на практика всъщност отговарят на тази риторика. И пак казвам, трябва да гледаме реалистично на своите интереси и вашите интереси, разбира се. Важно е да имаме една обща система, която почива върху правила и където всички държави могат да се развиват. И накрая имаше един въпрос за обмена на класифицирана информация. Um, Редовно провеждаме консултации по темата борба с тероризма с колегите от Европа и въобще с основните агенти на европейския континент в тази посока, така че да се борим с общите заплахи. Имаме също така двустранно споразумение, по силата на което обменяме класифицирана информация помежду си. Доколкото разбирам, това споразумение се прилага по един много ефикасен начин. Винаги има възможности, разбира се, за подсилване на действието, включително на такива споразумения, така че ние сме склонни да влезем в дискусии по а, тази тема. За нас борбата с тероризма също е предизвикателство. Това е предизвикателство за целия свят, което ще продължи и в едните години, без съмнение. Благодаря. Благодаря на Кевин Андрюс за отговора на всички въпроси. Искам да благодаря и на вашите колеги от Австралия за това, че взехте участие в заседанието на нашата комисия. Благодарим за ценния обмен на мисли. Има три неща, които аз искам да кажа накрая. Първо, продължавайте а, да идвате при нас, а, защото тук се вижда много широко многообразие от представители на различни държави, които говорят различни езици. Самите вие днес имахте възможността да видите колко сме различни ние помежду си, колко наистина сме многолики. Второто, което искам да кажа е, че колегите от Великобритания поддържат тесни връзки с парламентаристите от други англоговорящи държави. Та, ако попаднете на колеги от Великобритания, които са за Брексит. Ще ви помоля наистина много внимателно да обмисляте представените от тях аргументи. Те не почиват непременно 100% на фактите и честно казано понякога колегите, за които току-що говорих, не отразяват на 100% действителността, когато говорим за бъдещето на Европейския съюз. Другото, което искам да ви пожелая е успех на първенството по ръгби. В събота Австралия ще играе срещу Уругвай. Матч с ключово значение. Австрия наистина загубиха съвсем с малко накрая от Уейлс този, тази събота и неделя. Искам да ви пожелая успех. Надявам се да стигнете поне до полуфинал, ако не и по-нагоре. Благодаря. И аз благодаря. Thank you. Thank you. Уважаеми колеги, госпожи и господа, нека продължим нататък с нашето заседание. Стигнахме до точка 6. Искам сърдечно да приветствам госпожа Джойс Масуя. Надявам се, че правилно произнасям името ви. Да, точно така. Та добре дошла на госпожа Масуя от ООН. Тя е помощник генерален секретар и заместник изпълнителен директор на програмата на ООН за околната среда. Госпожа Масуя е тук днес в много точен момент. Това се случва непосредствено след 74-тото заседание на Общото събрание на ООН и среща на високо равнище на ООН относно действия за климата от миналата седмица. Общото събрание приключва работата си днес, на 30 септември. Всички ние, разбира се, следим внимателно случващото се в Нью Йорк. Действията по посока климата са един от основните ангажименти на генералния секретар на ООН, господин Готиереш. Той насърчава действието за борба с измерението на климата, включително във връзка с международното съдействие за борба с изменението в климата. Госпожа Масуя Бихме искали да ви помолим да ни разкажете какви са резултатите от срещата на високо равнище на ОНЕ от действията за климата. Какви са очакванията ви за бъдещето? Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Разбира се, Европа би искала да продължи своят ангажимент и участието си в Парижкото споразумение, като същевременно трябва да има диалог с районите, които са най-силно засегнати от изменението на климата, включително райони в Азия. Разполагате с 10 минути, госпожа, госпожо Масуя, след което ще има сесия въпроси и отговори. Добре дошли още веднъж в Брюксел, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добро утро от мен! За мен е голяма чест и привилегия да бъда тук сред вас и да имам възможността да се изкажа пред членовете на вашата комисия. От името на ОНЕ бих искала сърдечно да благодаря за възможността да обменим мнение помежду си. Ще кажа няколко думи по отношение на три елемента, в отговор на насоките дадени от господин Макаристър. На първо място ще ви разкажа за конкретните резултати от срещата на високо равнище за действията относно климата. Ще кажа няколко думи по отношение на бъдещите стъпки, които възнамеряваме да предприемем, а на трето място ще отговоря на всички ваши въпроси. Първо, по отношение на срещата на високо равнище на ОНЕ. Както и нашия генерален секретар господин Готиереш спомена, на тази среща на високо равнище представихме конкретни планове и действия от страна на правителства и регионални власти, а също така и от страна на частния сектор, включително неправителствения такъв. Чухме становищата и на финансовите институции. Наблюдаваше се динамика, а също така и ангажираност от страна на участниците. Споделено беше, че те са нетърпеливи да се предприемат конкретни действия на многостранно равнище. Това много странно равнище от една страна е свързано с работата на ООН, от друга страна обаче е свързано с съвместната работа на правителствата. Многостранното сътрудничество е изключително важен елемент, защото чрез него на едно място се събират всички заинтересовани страни, а и държави за справяне с най-голямото пред нас предизвикателство, именно изменението на климата. Какво постигнахме в резултат на нашия диалог? 65 държави и големи економики, като а, Калифорния, например, се ангажираха с намаляването на емисиите на парникови газове до 0 до 2050 година. Държавите членки се ангажираха с повишаване на действията а, в националните си планове за действие до 2020 година. Като разбира се всички се ангажираха с предприемане на по-сериозни мерки в тази посока. Анг... Страните също така се ангажираха с ускоряване на прехода към по-зелена економика, включително и във връзка с активите на стойност на 3 милиона милиарда, извинете, евро. 87 големи фирми с съвместна марк... пазарна капитализация над 3 трилиона долара се ангажираха с намаляване на своите емисии до 2050 година. 130 банки т.е. една трета от Световния банков сектор, се присъединиха към инициативата за съгласуване на своята работа с разпоредбите на Парижкото споразумение. Като цяло се видяха множество ангажименти, както на национално равнище, така и на държавно равнище, а също и от други централни за процеса заинтересовани страни с борбата с изменението на климата. Какво следва от тук нататък? Незабавно след посещението в Брюксел, тук днес, ние продължаваме работата по плановете за действие за последващи действия. Ние вече сме силно ангажирани с този процес. Той вече започна. На ниво ООН е, този процес тече в тясно сътрудничество между заместник изпълнителните директори и кабинета на генералния секретар. На ниво съвет ние работим с други агенти на ООН, така че да видим как ние по чапката на ООН да предоставим подкрепа на различни държави, така че те да напреднат по изпълнението на своите ангажименти и да предприемат конкретни действия. Сега, получихме конкретна задача от генералния секретар за проследяване на процеса, а именно за начинът по който се използва природата и по-конкретно, например, горите за целите на борбата с изменението на климата. Незабавно след отправения политически, политическо послание, също така и ангажимента, който беше заявен в Нью Йорк, ние съвместно с другите агенции по чапката на ООН свикваме група в която ще са представени различни правителства, младите хора по света, а също така и други заинтересовани страни извън ООН. Тази група ще бъде група на приятелите, като в рамките на 18 месеца ще изпълним на практика план за действие за разработване на манифест по посока климата и борбата с изменението на климата. Ролята на горите – е роля, която вече е ясна, а именно можем да използваме природата така, че да се борим с изменението на климата. И тази роля е от ключова важност. Ще продължим своята, де, своите действия и ще а, отвоим усилията си по отношение на залесяването. В Брюксел ще се проведе събитие във връзка с тази инициатива. Вероника седи отляво. Тя е нашата служител за свързка тук в Брюксел, като Европейският парламент също ще участва в тази инициатива и ще поканим представителите ви там. Предстои да организираме множество изслушвания. Надявам се, че ще намерите време да се срещнете с нашите представители и с нашия екип. С това приключвам своята презентация и очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо Мусоя, за встъпителните ви думи. Сега ще имаме възможност да обсъдим част от темите, които вие споменахте. Предстои да дам думата на всички политически групи. Първо от социалистите и демократите, господин Лопес. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Извинявам се на всички, но аз ще говоря народния си език. If it's okay, I can. <laughs> Bueno, muchas gracias, presidente. Yo Благодаря, господин председател. Аз имам два коментара. Ще задам, вероятно, и въпрос към нашия гост. Първо, искам да кажа, че за мен беше удоволствие да участвам в делегацията, изпратена от Комисията по околна среда, на която съм член, на срещата на високо равнище в Нью Йорк, където се обсъдиха и целите за устойчиво развитие. Тоест, ние имахме представителство там, съвместно с колегите от ООН и нашия посланник там, а също и с комисарите, които присъстваха на това заседание, на тази среща, успяхме да свършим много работа. Искам да кажа, че нашето присъствие там беше изключително положително, постигнахме конкретни резултати. Възоснова на това участие, а и отвъд потребността да извършваме конкретни действия за декарбонизиране на нашата економика и въобще във връзка с всичките усилия, които трябва да направим през следващите 10 години, за да имаме неутрална от гледна точка на парниковите газове економика до 2050 година, ние успяхме да постигнем консенсус. Искам обаче да коментирам външните аспекти. Например, външната политика на Европейския съюз определено можем да си извадим полуки от подобни срещи на върха. На първо място, ролята на ООН е изключително важна. Те поемат ръководната роля в една такава инициатива. ООН е международна организация, чиято цел е да опазва мира. Много е важно през 21 век тя да може да продължи своята работа по нови теми, възоснова на обсъждане на глобално равнище. Не е случайно, че именно европейците в ООН се увериха, че тази тема попадна в програмата за работа на ОНЕ. На второ място, господин председател, наистина ще се огранича в своето изказване. Многостранното сътрудничество, което сериозно пострада в последно време, има нужда от каузи, така че да могат те да го защитят. Смятам, че нашите общи действия и сътрудничеството в тази посока по отношение на борбата с климата е изключително важен елемент. Европа участва активно в различни обсъждания. Ние поемаме ръководната, водещата роля в много малко сфери, но все пак изменението на климата е една от тях. Международната общност гледа към нас в тази връзка. Това е изключително важно и ние наистина трябва да се заемем сериозно с въпроса, тъй като нашият начин на живот зависи от това. От политическа гледна точка обаче работата по подобна тема има своите последствия. Първо, ние трябва да прекратим енергийните си зависимости, което е проблем за нас. На второ място, ние в момента се намираме в технологично съревнование. Изгубихме част от битките, защото от 100 най-големи технологични фирми в света само 8 са европейски. Штатите, Съединените американски щати водят в тази посока. Но ние можем да поемем първенството по отношение на борбата с изменението на климата и трябва да обърнем внимание на международните взаимоотношения. Благодаря, господин Лопас. И Хавиенар. Хавиенар. Благодаря. Много насърчаващо беше да чуем господин Готиереш, генералния секретар, че Страните, е, които е, отидоха в Нью Йорк, е, не говореха просто празни политически слова, а съвсем реални. Поеха реални ангажименти. Искам да коментирам два конкретни проблема. Първо, климатичните промени не означават само, че страни като Кирибати и Товало може да изчезнат. Става дума за стратегическа сигурност. Съединените щати, които са едни от сериозните емитенти на е, парникови газове, отричат е, климатичните промени. Та има декларации, но също така се сблъскваме и с една горчива реалност. После, Китай. Той има сериозно влияние върху стратегическите политики в своята част на света. Те упражняват е, е, влияние, е, включително и за политиките по замърсяване или непочистване на големите реки, които минават през тяхна територия – в Бангладеш ще има засегнати от прекаленото засоляване на делтата на Права Путра. Много сериозен е проблема с населението, което трябва да се премества от родните си места заради свлачища, например. Огромен е проблема с замърсяването на въздуха. Знаем какво се случва с обезлесяването в района на Амазонка. Изгубването на тропически е, гори, примерно в Еквадор, ще се отрази е, много сериозно. И всичко това е проблематично. Защото подобни явления ще се е, отразят е, не само на тропика на рака и е, на други тропически места, но и в Европа не е достатъчно това, което правим. Аз лично смятам, че прекаляваме само с празните декларации на думи. Колегата Уолас. Благодаря. Икономическите санкции е са едно бавно мъчение – те спъват усилията на страните, които имат желание да намалят парниковите газове. Примерно в Иран сега се налага да се е, произвежда много нискокачествен петрол, който замърсява много повече. Иран започва да работи и по е, мрежата си за снабдяване с вода, заобикаля санкциите на ОНЕ, но тази дейност е, има отражение върху подпочвените води. През 2015 година Иран пое ангажименти да намали емисиите си с 4%, но ако няма санкции, само че санкциите бяха наложени. Последиците от подобни санкции спират страните в осъществяването на радикални промени за устойчиви политики за защита на климата. Това беше ли обсъждано на срещата на върха? Благодаря. Още два въпроса може ли да чуем? Госпожа Фамбис, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте сред нас. Аз представлявам избиратели от Лондон и основният въпрос, който те задават е какво правим в борбата с климатичните промени. В Европейския парламент искаме да постигнем ангажимент от всички страни членки за нулеви емисии до 50-та година – но когато националните правителства не поемат подобни ангажименти, е, коментирахте, че има регионални власти, примерно като в Калифорния, които са готови да поемат подобни ангажименти. Интересно ми е как е, може да се осъществи един такъв подход, включително и от страна на частни е, компании защото те може би имат много повече възможности да намаляват емисии. Може би следва да търсиме подобен модел в Европа, където някои региони може би искат да поемат по-амбициозни цели от други. Благодаря, госпожо фон Визен. Имате думата за отговор. Благодаря. Благодаря на всички членове на вашата комисия за споделените становища и гледаща и въпроси. Сега конкретно като отговор на въпросите. Що се отнася до външната политика и водещата роля, абсолютно съм съгласна. На световно ниво сме свидетели на очаквания спрямо Европейския съюз в посока той да бъде лидер. И тези очаквания по отношение на политиките са гигантски. Очаква се също така и Европейския съюз да е водещ в многостранния подход. От наша страна ние а, е, си сътрудничим с Европейския съюз от много дълго време. И една от причините, по която съм тук, е да обсъдя с различните дирекции и с парламента какво сме постигнали добре, какво можем да направим още. Абсолютно съм съгласна, че посредством дипломатически дипломация за климата можем да постигнем още повече и на световно ниво, и на ниво отделна страна. Така че трябва да обменяме мнение, да получиме и подкрепата на вашия парламент, за да можем да постигнем и резултати. Особено окоръжително е, че младежите обръщат поглед към Европейския съюз в такъв смисъл – Въпросът с страни като Кирибати и сигурността. Една от нашите програми, която се е, разширява, е именно връзката между околната среда и сигурността. Суша, обезлесяване, е, това са е, проблеми, където и проблемите на сигурността са изключително сериозни. В такъв смисъл трябва да, разглед... да се е, разгледат и външните политики на някои страни. Ролята на Европейския съюз е ключова в това отношение. Има напредък за някои отделни страни. Ще ви предоставим данни. Имаме доклад за намаляване на емисиите. Много от економиките са осъществили прогрес в някои страни, но примерно при прехода от недостатъчно чисти е, енергоисточници към чисти такива, този преход отнема доста време. Затова от нормативна гледна точка трябва да се търси ускоряване на процеса. Много високото ниво на ангажираност на младеща дава нов тласък на тези процеси. А за малките острови имаме специална програма под егидата на генералния секретар за най-слабо развитите страни. Е, в тях се включват много от островните страни. Съгласен съм с вас. Е, няма време. Климатът се развива по-бързо, отколкото ние действаме и ние трябва да действаме с ясното съзнание, че е, основно трябва да се работи на ниво страна членки, но на световно ниво трябва да се търси ускоряване на тази дейност. Въпроса за санкциите е, за Иран, дали са е, обсъждани на средства, срещата, не. Там акцента беше главно върху климат, клема, климата. Нямам конкретен отговор на вашия въпрос. На срещата на върха за климата разглеждахме тематични е, проблеми, а не политически аспекти, включително на санкциите. Благодаря за коментара за модела за ненационалните участници в процеса, особено в страни, които са конфедерации, те имат особен вид юрисдикция. Факта, че Калифорния сама подписа споразумението, ни дава много надежди, че това може да се повтори като модел и в други части на света. Благодаря. Сега следващ кръг от въпроси господин Галер. Благодаря. Два въпроса имам. О, не, има един общ поглед, поне смятам. И в такъв смисъл, можете ли да координирате, можете ли така да давате известни насоки в каква посока да се е, развива по-ефективно борбата с климатичните промени? Какво имам предвид? Някои страни, които имат поети ниски ангажименти, се не полагат големи усилия да стигнат примерно емисии от 0 до 50%, докато други страни е, е, въвеждат много е, иновации, е, примерно за да се осигури 5% увеличаване на почистващата способност на филтрите, инвестициите са също толкова големи, колкото е, намаляване на емисии в по-малко индустриализирани страни. Не е ли редно да се осъществи някаква връзка между тези, които имат пари и тези, които са готови е, да осъществят мерки за намаляване на емисии, но нямат съответните средства? Няма ли възможност да има повече координация в посока по-добра ефективност? Uh, Освен това, има страни, е, примерно като Южна е, ЮАР, е, там се произвежда много въглища, а не се разработват източници като слънчева енергия, примерно. Не може ли някакси да се стимулира, да се мотивират подобни страни? да работят в подобни области, да осъществят преход към друг вид енергия с цел да се борят отново с климатичните промени. Благодаря на колегата Галър, колегата Касталдо. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на нашата гостенка за това, че е дошла на среща днес с нас. Както бяха подчертати различни колеги преди мен, заключението от срещата на върха за климата, последната среща на върха на Общото събрание на ОНЕ, изразиха интересни идеи, свързани с декларации, цели, които са ясни и ние може да споделим, но за съжаление отвъд риториката трябва в крайна сметка да се запитаме как можем да се преборим с някои конкретни случаи. Например, по-специално големите замърсители, като САЩ, Китай и Индия, които продължават а, да пренебрегват многостранната политика и не са поели конкретни ангажименти, що се отнася до наистина това спешно положение, по което вече не може да отлагаме действия. Някои европейски страни, пък и целият съюз, винаги се опитват да бъде на първо място. как ще вървим всички напред заедно основния въпрос. Защото трябва да се свият емисиите. Как можем да се намесим? Какви инициативи според вас са възможни? За да можем, казаха го и колеги преди мен, да се преодолее това, което правят големите сили, които правят големи декларации, след това на практика не правят нищо. Напротив, правят точно обратното, разхлабват а, нормите. Каква е нашата роля като Европейски съюз, с която да изиграем в ОНЕ, за да създадем някаква кръгла маса или възможност за дебали, където нещата да бъдат отвъд риториката и да се направят конкретни стъпки напред, а не просто декларации. Благодаря. Грация. And our final speaker. Благодаря и последен въпрос, госпожа Маклауд. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашата гостенка за презентацията. Аз съм член на Комисията по околна среда и съм част от парламентарната делегация, която посети Нью Йорк миналата седмица. С удоволствие се срещнахме и с вашия директор. Предайте му, моля, нашите искрени благодарности за срещата. Много полезна беше дискусията за това колко е важно да се търсят решения за климатичната криза на базата на природата. Много още има какво да се прави, включително за целите за устойчиво развитие и постигане на целите от Париж и трябва това да става все по-бързо и все по-бързо. Освен това трябва да се преодолее липсата на амбиции – особено от страните, където има най-много емисии е, и е, да се е, отчете колко много е настойчиво искането вече да се направи нещо по, по отношение на климата. Не бива да забравяме, примерно, големи страни като Индия – също има и е, региони, е, местни власти, които действат по-бързо, отколкото националните в Шотландия, например, ние приехме е, цел да намалиме емисиите с 75% до 300 година и да станем с нулеви емисии до 45-та. Но добре, ние действаме, но и други страни в Европейския съюз и не само трябва да поемат подобни амбициозни цели. Кои са основните пречки и основните предизвикателства за постигане на решенията? Какво ще се постигне с КОП-25 в Чили и после КОП-26 в Глазгол? Освен това, годината 2020 е ключова, защото там трябва да се решат дългосрочните стратегии за целите за устойчиво развитие. Какви според вас са съответните политики в това отношение? Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Заповядайте. Благодаря. Ще отговоря на въпросите и на коментарите. За справяне с въпросите, конкретните намеци, да, добър е този въпрос. Ще ви отговоря с едно изречение и след това ще говоря малко по-общо. Не можем да наложим един модел на всички. Тоест има различни държави по света, и всяка една от тях е изправена с различни видове и различен мащаб предизвикателства. Например, в част от индустриализираните страни, а, се радвам, че цитирахте ЮАР, е как да се излезе от ползването на изкопаеми горива, когато разполагаш с най-големите залежи на въглеща в света. Тоест, цената на прехода, бедността, в страната и альтернативите на изкопаемите горива. Какво правим? Три неща в световен мащаб, но и според съответната държава. Предаване на опит на първо място, например, в Европейския съюз има примери с възобновими енергийни източници. Вие споменахте част от тях – Добре е да се сподели този опит с не толкова развити страни. След това предоставяне на конкретни доказателства. Замърсяването на моретата и океаните. Много данни се искат от нас, например колко пластмаса се оказва в океаните, но насърчаваме взаимосвързаността на проблемите, т.е. не става дума само за пластмасата, която се оказва в океаните, а и въздействието върху туризма или върху бюджета за здравеопазване на съответното правителство. Така планирането и финансирането трябва да върват ръка за ръка. Но стигаме и до конкретни действия. В световен мащаб трябва да се каже, че е много важно лидерството на страни като САЩ, особено в многостранната политика. По отношение на ЮАР, мога да цитирам един бивш премьер, няма да кажа името му, е, че има политическа воля, но предизвикателства, пред които той е изправен, що се отнася до прехода от въглища, от една страна е политическо, естеството на бедността в страната и на второ място отсъствие на възобновими енергийни източници, които да са по-ефтини, които да отговарят на възможностите на семействата в страната. Мога в двустранен а, план да продължа този разговор с вас. Имаше и коментар за това какво може да бъде направено за големите замърсители. Отново три елемента ще засегна, особено от силен играч като Европейския парламент. Това е лидерство в сферата на многостранните отношения. Един министър от една развита страна ясно каза, че климатичните изменения нямат географски граници. Следователно, колкото повече се обединяваме, толкова по-добре. И вие можете да бъдете лидери подкрепа на многостранни организации, включително нашата. Ние имаме многостран, извинете, много дълго сътрудничество с Европейския съюз и парламента и получаваме подкрепа от данакоплатците в Европа, така че продължавайте да подкрепите нашата работа. Имате също така мрежа посредством делегациите на ЕС в отделните държави. Добре е да се работи и с нашите агенции, за реформа на ООН, но и с други заинтересовани страни на ниво отделни държави. Това са съвсем конкретни сфери, в които може да се направи много повече, за да се подпомогне изпълнението на поетите ангажименти. Но е много важно да се действа бързо, тъй като, както каза генералния секретар, времето ни е на приключване. Благодаря на шотландската депутатка. Благодаря, че се срещнахте с Инга. Ще я поздравя от ваше име. Тя е изключително удовлетворена от разговора с вас. За Парижкото споразумение сега. Дори най-малките страни по света като че ли осъзнават и извършват определени действия. Например, почти всички държави в страни вече имат а, свои развити а, системи и там влизат и нови предизвикателства. Искаме а, да се развият а, тези нови възможности за националния принос, който е определен на национално ниво за изпълнение на целите. Що се отнася до предизвикателствата? Има много възможности, не само предизвикателства. Изключителна беше тази година за климатичните изменения. Идната година, спомена го Инга, е годината на природата. Така че това са двете страни на една и съща монета. Това е една отлична възможност това да бъде сложено в, плана, в системата на целите за устойчиво развитие, тъй като 2050 година наближава. Благодаря. Thank you. Ms. Nuya. I don't see any further question. Няма други въпроси. Коментари. Благодаря ви, че бяхте тук днес с нас. Мисля, че много своевременно беше вашето посещение след случилите се в Нью-Йорк. Ще следим отблизо работата ви. Имаме един и същи подход заедно с вас по много въпроси. Благодаря председателю, благодаря на вашата комисия, благодаря на депутатите, благодаря за тази възможност. Следващото стане на нашата комисия, извинете, следващата точка ще бъде при закрити врата. Така че моля тези, които не бива да остават в залата, да я напуснат.